госпожа Берес, автор на устния въпрос. Заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на Комисията по економическите и парични въпроси. Госпожо комисар, Европейският парламент се ангажира с това законодателните мерки за въвеждане на единната зона за плащане в евро да бъде реализирана на практика. Без да има съпътстващи мерки, това няма да бъде реализирано, за това въпросът е напълно основателен. Ние сме доста обезпокоени тъй като оставаме с впечатлението, че не всичко, което трябва да се направи, е направено и че всичко това няма нищо общо с сегашната криза. Поражда се огромен интерес в този сектор, както и в законодателните органи. Ние се нуждаем от съвременни средства за плащания, които да са адаптирани за нуждите на нашата единна валута – еврото. Необходимо е да постигнем нужната критична маса, за да може единната валута да има да постигне своя потенциал. Проекта за единна зона за плащания в евро беше една от най-новатоемните мерки, но сега се натъква на трудности. Възникват два въпроса, свързани с отговорността на комисията. На първо място, как възнамерява комисията да подкрепи въвеждането на мерки в рамките на единната зона за плащане в евро. Има график, който изглежда не се а, реализира и не отчита реалностите. Дали комисията счита, че ще бъде постигната достатъчна критична маса на плащанията чрез инструменти на СЕПА до края на 2010 година и ако това не бъде постигнато, какво може да се направи, за да се постигне тази цел? за да има а, задължителна дата за влизането в сила на инструментите на СЕПА. Зная, че съществуват някои открити въпроси, като съпоставимостта между СЕПА и националните системи и считаме, че е отговорност на комисията да следи какво прави този сектор и как ще се намери отговор на въпроса. Разбира се, въпроса за а, многостранната междубанкова а, такса а, не е разрешен. А, това е едно важно условие за успеха на проекта СЕПА. Впечатлението ни е, че сред тези, които отговарят дали това е банковия сектор или Генерална дирекция вътрешен пазар или Генерална дирекция конкуренция. Просто те се прехвърлят топката един на друг. Дълг на законодателния орган е да напомни на всички тези участници за тяхната отговорност. На този етап ни се струва, че не можем да поставяме под въпрос един добър законопроект без да следим за това какви альтернативи търсят участниците на пазара. Това засилва нуждата от такава комисия. Дали Европейската комисия счита, че това противоречи на правилата за конкуренция? Ако има такова противоречие, трябва да се намери альтернатива. Альтернативите, които съществуват в държавите членки, все още не са изпробвани от Генерална дирекция конкуренция. Освен това, не е сигурно, че тези решения са адаптирани към проблемите, пред които сме изправени. Представете си а, финансирането на тази междубанкова система и санкциите, които се базират на допуснати грешки в уязвими платежни системи. Това не ми се струва много разумно, нито пък социално издържано. И затова, госпожо комисар, дали ще бъде определена крайна дата, крайен срок за въвеждането на альтернативна система, която да съответства на разпоредбите на договора. Благодаря. Благодаря, госпожа Перес. Давам думата на комисаря Василио. Благодаря. Преди всичко искам да предам а, извиненията на комисаря Магри, Макриви, който не е в състояние днес а, да участва в заседанието. Дълъг е въпросът, но аз мятам, че а, и въпросът и проекта за резолюция по темата СЕПА са във вярна посока. Първият въпрос е как комисията възнамерява да насърчава преминаването към инструментите на СЕПА. СЕПА е един пазарно ориентирал проект, но като имаме предвид ползата за економиката като цяло, комисията реши да насръчи е, преминаването към е, системата, е, като популяризира СЕПА, като публикува доклада си по темата за единната зона и като насърчава обществения сектор да премине по-рано към възможностите на системата. И както миналата седмица беше съобщено, излизаме с предложения, които ще гарантират пълноценно използване на предимствата на СЕПА. Вторият въпрос е дали е, ще се е, натрупа критична маса инструменти, преминали към СЕПА до 2010 година. Разбира се, не искаме да е, се усложнява миграцията към СЕПА с прекомерни разходи по-малко от 2% от плащанията за сега се извършват с инструменти, преминали към СЕПА. Така че е, в момента темповете на преминаване е, към СЕПА или миграция е, са твърде ниски, за да сме сигурни, че ще има пълн, пълен преход до 2010 година. По-нататък, трябва ли да има задължителна и категорично определена крайна дата. Разбира се, ако ще трябва да се определя такава дата, 2012 година не звучи неразумно, но за редица държави членки въпросът е много деликатен. Трябва да се е, разработи ясен процес, да се а, направи оценка на въздействието на подобна ясно определена крайна дата за заинтересованите страни и така нататък. Това ще означава, че евентуално ще се наложат и някои законодателни а, промени. По-нататък вие питате как да се засили правната сигурност за плащанията в рамките на СЕПА в сравнение с съществуващите механизми. Нуждаем се от едно временно решение, което да гарантира правна а, яснота и сигурност и да може успешно да се премине към СЕПА. Ето защо комисията изцяло подкрепя усилията на парламента и на съвета да се намери едно временно решение в контекста на преразглеждането на регламента за трансграничните плащания. Също така, комисията подкрепя по-нататъчната правна действителност на а, правомощията на държавите членки при преминаването в СЕПА. Но това е един юридически въпрос, който ще бъде решаван на национално равнище. Примерно като се използват възможностите при прилагането на директивата за платежните услуги. Следващият ви въпрос е, е как стои въпроса с картовите плащания работата а, върви главно по линия на оценка на а, спазването на правилата за конкуренцията. Двете основни карти Mastercard и Visa. През декември 2007 година комисията а, излезе с решение, съгласно което кредитните и дебитните, както и кобрандираните MasterCard не отговарят изцяло на изискванията за конкуренцията. Затова беше започната процедура, за да се провери а, дали а, картата Виза Европа нарушава член 91. Продължават а, разговорите с Виза и комисията държи за да се осигури пълна равнопоставеност на Виза Европа, Mastercard, както и на евентуални бъдещи участници на пазара. Предпоследният ви въпрос е трябва ли да се предложи едно конкретно решение за междубанковите плащания? В пазарното стопанство браншът е този, който ще предложи най-подходящия бизнес модел. По отношение на картите, както вече казах, вървят дискусии с MasterCard и Visa. За а, преките а, дебитни а, плащания а, в рамките на СЕПА, комисията е готова да поддържа постоянен диалог с банковия сектор с участието на всички заинтересовани пазарни субекти. Насоките за работа трябва да бъдат подготвени не по-късно от ноември 2009 година. И последният ви въпрос беше какви са конкретните мерки, които комисията предвижда, за да не се допуснат прекомерни разходи в резултат от въвеждането на СЕПА. Според комисията, СЕПА няма да увеличи разходите, е, ще е, доведе до економии от мащаба, економическа целесообразност и това ще доведе до намаляване на цените. Също така единната зона ще засили прозрачността и по такъв начин ще ограничи кръстосаното субсидиране е, и ценообразуване без прозрачност. Въпреки, че видимо ще изглежда, че цените се е, повишават, фактически разходите няма да растат. И най-сетне е, много внимателно следим въздействието на СЕПА върху клиентите и сме съгласни, че едни действащи, ефикасни национални системи от дебитни карти ще трябва да бъдат заместени с една е, е схема за дебитни карти, която би могла е, да струва по-скъпо. Но е, компетентните органи в областта на конкуренцията могат да предложат сполучливо решение. В заключение трябва да кажа, че СЕПА трябва да доведе до по-ефикасни плащания с необходимите гаранции за спазване на правилата за конкуренцията на национално и европейско равнище. Ето защо приветствам резолюцията и подкрепата, която парламентът изказва за единната зона за плащания в евро. Благодаря. Благодаря, е, госпожо комисар. Пристъпваме към разискванията. Давам думата на Жан-Пол Гозес от е, името на НП. Заповядайте. Мадам комисар, Благодаря, господин председател. Много неща се казаха вече за цялата тази тема. Аз бях докладчик на парламента за тази директива и е, доклада бе прият през 2007 година. Тук става дума за различните банкови сектори, за правните инструменти, които са необходими за прилагането на СЕПА системата. Европейския регламент е, се отнася до директив, е, директния дебитен инструмент и до дебитните карти, но по принцип няма разлика между трансграничните и националните плащания. Предимството за банковия сектор и за потребителите е голямо. Комисията много се ангажира и наистина миграцията към новата система може да, да се случи непосредствено. Но, е, за съжаление, миграцията става много бавно. 1,7% през октомври месец е, се осъществяваха чрез директния дебитен инструмент на СЕПА. Ето защо Европейския парламент най-накрая иска една крайна дета за крайната миграция на към СЕПА. Най-късно септември 2012 година, така че всички плащания или ця, ця, всички плащания да могат да се случват в СЕПА системата. Освен това съществува и проблема с многостранната между, между, многостранния междубанков трансфер. Е, това си е един абсолютно нормален трансфер, но тук трябва да внимаваме за прозрачността да, и да няма и да няма злоупотреба с разпоредбите за обикаляне на разпоредбите. Затова е важно да осигурим правната сигурност в сектора. Е, в противен случай много от държавите членки няма да приемат новата система и това би довело до спъване на СЕПА. Политическата група на НП и социал-демократическата политическа група са, се, са, са готови да гласуват за утре. Надявам се това да бъде Заето предвид. Благодаря, господин Косе. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Качовички, е, госпожа Качовичке, две минути. Благодаря, господин председател. Ние се намираме в една економическа криза и ни трябват инструменти за економическо израстване. И мисля, че развитието на финансови инструменти е именно извор за нови мерки. Днеска говорим за е, за платежния пазар и е жалко. Много е жалко, че нашите решения се прилагат толкова колебливо. Един от основните причини се казва, че са техническите възможностите на банките, но това са технически решения, които не могат да се осъществят. Въпреки това трябва да кажа, че техническата модернизация на банките е в интерес на самите банки банките трябва да модернизират собствените си пазари и платежните си механизми и процедури, за да могат да печелят все повече и повече. Ето защо е важно участниците на пазара да са по-категорични в прилагането на СЕПА и е, в миграцията към СЕПА. Благодаря, госпожо. Следващия говоривш има една минута, господин Кобик. Благодаря. Дами и господа, ние знаем, че ние знаем, че това е едно огромно предизвикателство и е, се занимавахме много интензивно с, с кредитната система и, и дебитните карти и какво може да кажем? Заключенията са много разнопосочни Прозрачността не е на достатъчно високо ниво, особено в, в момент на криза. Предприятията три, имат нужда от съответната подкрепа. Трябва да има възможност за намаляване на разходите, за да се увеличи възможността на предприятията да вземат кредит. Кредити. И за това смятам, че е па един добър инструмент, който е, трябва да се приложи възможно по-бързо. Той ще ще опосредства не само малките и средни предприятия, а и връзките им с големите предприятия. Благодаря. Благодаря, господин Рюбих. А сега ще дам отново думата на госпожа комисаря. Бих искал да благодаря на комисията по економическите и парични въпроси и на господа Перес за този дебат. Комисията приветства подкрепата на парламента за СЕПА. Това е не само саморегулираща се инициатива, а важна публична инициатива, която засилва економическия паричен съюз, така както и Лисабонската програма. Парламентът и комисията споделят е, една и съща визия, една и съща цел за СЕПА. Нека обаче да посоча три важни момента. На първо място, както беше споменато по-рано, комисията е много активна в подпомагането за предвижване на процеса за миграция на СЕПА, като оказва натиск върху обществените органи за е, нейното бързо възприемане. Ние ще продължим неуморно да настояваме СЕПА да бъде въведена на практика. На второ място, ние споделяме интереса на парламента за крайен срок за въвеждане на СЕПА. Ни считаме, че сега е подходящ момента такава дата да бъде определена. Ще започнем процеса и ние сме убедени, че е необходимо много работа да бъде свършена преди да се предвиди такъв ангажимент. На трето място мога да потвърдя, че комисията ще осигури основни насоки, свързана с съответствието на СЕПА и а, правилата за конкуренция. Има а, ма, кратък срок а, за въвеждането на директни дебитни плащания. Това трябва да стане преди края на 2009. Тези основни насоки обаче могат да бъдат само ако сектора ни предостави конкретни идеи за възможните бизнес модели. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. В бюрото Е, е получено предложение е, от Комисията по економическите и парични въпроси. Гласуването по тази тема ще бъде е, утре. Последният въпрос в дневния ред за днес е проекто резолюция от Комисията по външни работи за влушаване на хуманитарната ситуация в Шри-Ланка. Изчакваме да се сменят комисарите. И така можем да започнем дебата. Най-напред искам да дам дума